Hello, good afternoon. Uh, the start of the very last week. Добър ден! Това е последната ни седмица преди лятната отпуска. Комисарят Малстром ще бъде при нас, но преди да стигнем до тази точка от дневния ред, искам да направя няколко съобщения, някои промени в дневния ни ред. Okay. Uh, the, the changes... Промените са следните. 11-та 11 точка за програмата Перикъл 2020 на госпожа Макентайр ще бъде обсъдена от 4 до 4,5. Другата промяна е четвърта точка за Фонда за вътрешна сигурност. Докладчик господин Маринеско ще бъде обсъдена утре 10 юли от 10.40 до 11 часа. Надявам се докладчиците да са информирани. Още нещо. По повод изслушването на господин Гарков, който е кандидат за изпълнителен директор на агенцията за ИКТ, той е цета точка трябва да се гласува по препоръките на координаторите при закрити врата в края на сесията за гласуване. А господин Мансервизи, е, генерален директор на Генерална дирекция вътрешни работи, ще говори пред нас днес след обяд в пет и половина при закрити врата. Става дума за партньорството за мобилност. Ако няма никой против, ще сметна дневния ред за прият. Никой няма против. И така. Още едно съобщение. Препоръки на координаторите за ваше одобрение. На 27 юни председателският съвет разреши използването на правило 50 между комисиите Либе и а, Заетост за незаконодателния доклад за интегрирането на мигранти и въздействието върху пазара на труда. Доклад, че господин Клайс. Координаторите подкрепят организирането на две конференции. Първата се организира от госпожа Рединг за доклада за европейското гражданство през 2013 година, заедно с Комисията по петициите. Това ще ще бъде през последната седмица на ноември. Другата конференция от Агенцията за фундаментални права достъп до правосъдие във времена на економическа криза. Ще се проведе на 6 декември. Доклада по собствена инициатива за непридружени непълнолетни и малолетни е даден на комисията АЛДЕ. Госпожа Гризбек ще бъде докладчик. Координаторите също така са решили да се проведе съвместно заседание с националните парламенти по пакета за защита на данните на 9 и 10 октомври 2012 година. Съгласни ли сте? Yeah, very good, thank you. Благодаря. И още един въпрос. Ще дадете ли възможност на телевизионния екип Atmos Film Вест да снима филм за дебата по пакета за защита на данните. Това ще бъде документален филм, който ще покаже ролята на Европейския парламент в тези преговори по пакета защита на данните. Съгласни ли сте да допуснем този екип или не? И така, това бяха съобщенията. И сега приветствам госпожа комисаря Малстрем. Искаме да чуем вашето мнение по някои важни въпроси, като например преговорите по предоставяне на обежище, както и проблемите с управлението на Шенгенската зона. Чухме дебата в пленарна зала, той бе много нагорещен, имате думата. Благодаря. To... За мен удоволствие да бъда тук пред вас. Ще отговоря на тези въпроси, но ще опиша и общата картина за това какво се случва. Е, след това ще отговоря на въпроси. Започваме с Шенген, ако нямате нищо против. Казахме го поне два пъти в пленарна зала. Бях разочарована от позицията на съвета през юни и по форма, и по същество. Преди година Европейския съвет поиска от Европейската комисия да намери европейски механизъм за подсилване на Шенген. Комисията, пък и вие ще се съгласите, ни усметна, че е необходимо да се намери наистина здрав механизъм, който да даде възможност проблемите в шенгенската зона бързо да бъдат идентифицирани и веднага да бъдат разрешавани. За това не ми харесва, че 77-ми член е избран за правно основание по предложението за оценка на Шенген. Това ще подсили не само легитимността, защото ще ви въвлече като са законодатели, но ще доведе и до един задължителен механизъм за съвета и държавите членки. Последством който ще се приемат мерки. По 70-ти член обаче имаме подхода за партньорска проверка, който работи в момента и всички знаят, че не работи добре. Не приемам също така делегирането на съвета, а не на комисията за права за делегирани актове. Само по изключение се допуска това, а когато говорим за въвеждане временно на контрол по границите, такива решения оказват въздействие върху повече от една държава, т.е. проблема става европейски и затова е необходима система, която да бъде достатъчно добра, така че да дава пропорционални решения и това да се случва само когато наистина е неизбежно. Надявам се да не остане блокирана ситуацията, защото свободното придвижване на хора е един от големите постижения на Европейския съюз и е нещо само съзаемо за нашите граждани. Затова този, това, този елемент трябва да работи оптимално. Имаме малко време до юли да помислим. Решението на съвета да не формализира решението е положително. Необходимо ни е малко време. Надявам се Кипърското председателство да работи с вас за да се начертае път напред. Комисията активно ще ви подкрепя. Сега пакета за обежище, за предоставяне на обежище. Е, много неща постигнахме през пролета. Имаме конструктивно сътрудничество, което трябва да продължи и през есента. Триалога върви напред по Дъблин и по условията за прием по време на предишното председателство. Сега започнахме и по другата директива е, за приема. Всички са ангажирани и смятам, че през есента бихме могли да постигнем балансиран документ. Кипърското председателство се надявам това да го превърне в приоритет. Мисля, че ще има и представители на председателството при вас, госпожо председател, така че те ще могат да говорят повече по въпроса. Имаме нужда от по-високи стандарти и по-силно сътрудничество, за да може търсещите убежище да получават еднакъв прием в целия Европейски съюз и всички държави членки да поемат отговорността си, а не само 10, както е по-настоящем. Един от най-големите проблеми а, е турско-гръцката граница това е наша външна граница и там има най-голям натиск от мигранти. Също така и условията в местата за предоставяне на убежище са притеснителни. Комисията ще продължи да дава стратегическа подкрепа на Гърция, за да може да бъде променена гръцката политика по границите. Това означава допълнителна финансова помощ, когато е необходимо, както и експертни познания в тясно сътрудничество с националните власти, националните агенции, както и международните организации. Що се отнася до законните мигранти, ще можем през есента да направим стъпки напред и аз се надявам, че ще продължим да имаме такова амбициозно предложение, каквото имаме по-настоящем. Имаме нужда от такива хора и затова трябва да им дадем възможности на тях и на семействата им да могат да пътуват и в съседни градове, защото тези хора иначе няма да дойдат при нас, а ще отидат другаде. Европа става все по-малко привлекателна за опитните и е, хората с ценз. Надявам се да има напредък. Надявам се също така и предложението за сезонните работници също да бъде предвижено, за да имаме съвместно решение и за нискоквалифицираните и за висококвалифицираните работници и да се регламентират условията за тях. По-късно през есента също ще има още едно предложение. То ще бъде за по-голяма мобилност на научни работници и студенти от трети страни. По този начин нашата миграционна политика ще бъде достатъчно добра, така че да спомогне за економически растеж. Очакваме също така напредък по многодишната финансова рамка или МФР. Големи упростявания предложихме, две многогодишни предло... програми предлагаме една а, за миграция и убежище, а другата за вътрешна сигурност. Освен това, интелигентните граници като проект ще бъдат придвижени напред. Е, ще дадем една добра система за вход и за изход е, от Европейския съюз, ще е за подобряване на управлението на Шенгенската зона. А, граничните проверки са нещо изключително важно, особено при излизането в Европейския съюз. Има най-различни мероприятия, свързани с външните ни отношения. Имаме визов диалог с Косово, Молдова, Украина, Русия и Грузия. И там се включват всички въпроси, които би трябвало да бъдат включени, когато се обсъжда премахване на визите за тези страни. Също така имаме и а, с. А, Зелен нос, такива преговори за улесняване на визите, също се отнася и за Молдова. По-късно ще го обсъдим подробно. Ще подпишем също споразумение за реадмисия с Турция и визов диалог с Турция. Това ще допринесе също така за улесняване на положението на гръцко-турската граница обсъждаме всякакви въпроси, свързани с придвижването. По принцип сме стигнали политическо решение за нов механизъм за прекратяване на издаването на визи, което се използва в крайен случай, само когато при премахване на визи за трета страна се налага временно прекратяване на този механизъм и налагане отново на визи. Искаме да има ясен механизъм за реципрочност т.е. свободното пътуване да се прилага към всички граждани на Европейски съюз. Регламент 539 от 2001. Това ще увеличи солидарността при политиките за издаване на визи. Миналата година имаше миграционен натиск в Средиземноморието. За момента тази година нещата не изглеждат така драматични, но сезона започва. Има доста пристигащи в Малта и в Лампедуза. Най-добрият резултат за всички, разбира се, ще бъде да се надяваме положението в Северна Африка да се стабилизира. Но най-вероятно ще има пътуващи през Средиземноморието, особено когато е под тихо морето. Очакваме да работим повече с Frontex. Една нова програма се разработва сега с Италия като идеята е да се пресичат, докато пътуват в морето бежанци, като се надяваме също така да можем да предоставяме помощ в случаи на морски катастрофи. Държавите от другата страна на Средиземноморието са част от отговора също и затова искаме да постигнем много добро споразумение и с Тунис и с Марокко за възможностите за пътуване. С Либия нещата не са ясни, но се надяваме, когато станат ясни резултатите от изборите този уикенд, да имаме по-добро сътрудничество и с тях. По отношение на политиката на сигурността, радвам се, че парламента подкрепи споразумението за обмен на данни на пътниците САЩ Европейски съюз с голямо мнозинство. По този начин ние защитаваме своите граждани и имаме правна сигурност. Такива преговори върват и с Канада. Доклада ще видите а, днес или утре от господин Прейде. Надявам се пролета също така да напреднем и с доклада на господин Кърк Хоуп за споразумението за данните. След това киберпрестъпността. Огромен проблем. Имаме нов център за киберпрестъпност в Европол. Началото на едната година той вече трябва да работи. Той ще ни помогне да разкриваме заплахи, ще подпомага разследвания, ще координира усилията за онлайн измами, както и големи кибератаки срещу големи инфраструктури. Тези атаки стават все по-големи и застрашават нашето добруване. Също така интернет потребителите все повече се притесняват, когато извършват ежедневно дейности по интернет и това е проблем. Трябва да видим как да подсилим киберсигурността в най-общ смисъл – в отговор на това в момента изготвям една европейска стратегия за киберсигурността с Нели Крус и Лейди Аштън. Там ще покажем, че свободата и сигурността не са взаимно изключващи се. Едно отворено киберпространство трябва винаги да съществува, но от друга страна потребителите в интернет трябва да се чувстват безопасност. Заедно с Ерик Холд, който е министър на вътрешните работи на, извинете, на правната система на САЩ. А, имаме а, сътрудничество за борба срещу сексуалните престъпления. Искаме да подпомогнем жертвите, както и да получат осъдителни причини извършителите на тези ужасяващи е, престъпления. Имаме директива за злоупотребата с деца и е, през декември ще обявим формално това. Европол. Един от основните ни проекти, и вие питахте за това, е актуализация на правното основание на агенцията. До края на годината ще го предложим. Ще има предложение също за СЕПОЛ, полицейския колеж, както и една европейска схема за обучение на правоохранителни кадри за тероризма. Миналия септември излезе една мрежа, която стартирахме за обмен на опит между местни практици в борбата с тероризма. Даваме също така съвети на държавите членки. Осем работни групи работят в момента. Те събират специалисти от цяла Европа във всички сфери, жертви, социални медии и така нататък. Очаквам заключения в началото на едната година от тях. Ще има и симпозиум а, по този въпрос. По отношение на борбата с престъпността, знаете, че вече известно време работим за директивата за запазване и задържане на данни с много заинтересовани страни. Говорим правосъдието, защитата на данните, граждански организации и потребители. А, говорил съм, а, говорила съм с част от вас по тези въпроси. За да има последователност, трябва да изменим директивата за запазване на данни, но това трябва да бъде паралелно с директивата за правото на личен живот в електронното пространство. Преди 10 години бях, коми... 10 дни, извинете, бях пред комисията Крим, а, говорих с тях а, по въпроси, които са и част от приоритетите на Кипърското председателство, законодателството, например, за конфискацията 2013 трябва да бъде готово, когато ще бъдат готови първите доклади за борба с корупцията, където ще има и конкретни препоръки за конкретните държави членки. Преди 10 дни приехме една стратегия за борба с трафика на хора и сега вече имаме инструмент, който дава ясни приоритети за следващите 5 години, за конкретни действия. И заедно с а, тази директива, която вие приехте преди година за борба с трафика, ще имаме по-координирани действия за а, борба срещу този трафик. Благодаря ви, господин председател. Това беше така набързо всичко, което е в моя дневен ред, пък и във вашия. Много накратко се спрях на всичко, защото искам да дам възможност за задаване на въпроси. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо комисар, за това, че обхванахте толкова много въпроси за толкова кратко време. Имаме много дълъг списък с желаящи за думата, което означава, че ще помоля изказващите се да се ограничат до две минути за изказване. Иначе няма да минем всички точки от дневния ред. Опитахме се да започнем максимално бързо, в самото начало, даже преди да са пресигнали всички, за да може да минем целия дневен ред. Моля ви да бъдете максимално кратки. Господин Босотил. Благодаря, госпожо комисар, че сте тук днес. Ще се следните въпроси. Вашата позиция за Шенген. Това е важно за вас. Ние подкрепяме комисия, позицията на комисията и ви благодаря, че вие подкрепяте нашата позиция. Казахте, че се надявате, че кипърското председателство ще се намери начин за действие, да се постигне напредък. Искам да питам, как смятате, че трябва да се процедира, по този доста сложен въпрос. За да се стигне до споразумение, преди да се бъде взето решение за общата позиция в съвета. На второ място, миграцията. Аз съм, както знаете, от страна, която в момента е пряко засегната от вълна мигранти, която е много голяма за разлика от миналото, когато нещата бяха под контрол. Сега нещата отново излизат извън контрол, положението става все по-притеснително, както от гледна точка на избягването на трагедии, както вие съвсем правилно казахте, трагедии в морето, но и от гледна точка на капацитета на засегнатите държави членки. В моята страна хиляда души вече са пристигнали, което се равнява близо на 200 хиляди 000 пристигащи в Германия. Просто искам да дам представа на колегите пред каква вълна сме изправени и колко са молбите за убежище. За съжаление, смятам, че Комисията и Европа принципно не действа на този фронт до момента. А за нас, за хората, за нашата страна е важно да знаем какво мисли Комисията, какво иска да направи, за да се намери изход от това трудно положение. Но е ясно, че хората очакват Европа да изиграе своята роля в това отношение. На трето място, положението в Румъния. Вие не го засегнахте, госпожо комисар, но председателя на комисията излезе с декларация миналата седмица за тежкото положение в Румъния Румъния, председателя на нашата група, господин Дол, също е излизал с повече от една декларация, в която изразява своите притеснения от нещо, което може да се чита за държавен преврат в страната, който не каса. Бяха обезглавени първите три хора в страната само за 4 дни. Първите три най-важни места в страната за 4 дни. Също това е атака върху съдебната власт и нейната независимост. Искам да ви попитам какво мислите вие по този въпрос и какво смятате да направи комисията. Дали ще предприеме действия по силата на член 7 от договора във връзка с ситуацията в Румъния. Благодаря. Има още двама колеги, които искат думата. Ще помоля всички да бъдат максимално кратки. Госпожа Ромеро Лопес. Благодаря ви, госпожо Малстрюм. Моментът е много тежък. Благодаря ви, че се явихте в парламента. Искам да разбера какво мислите по някои въпроси, за които сега не се спряхте подробно. Може би през септември ще дадете повече информация по тях. За периода, който мина, проблема е, че Европа не реагира на положението, пред което е справено в момента. Имаме проблем с Шенген в момента. Когато казвате, че няма достатъчно граничен контрол Мисля, че Проблема е, че не следим какво се случва след разкриването на Шенген. Искаме да се въведат програми за регионал... регионални програми за защита. които да са съобразени с високите миграционни потоци, които очакваме. Не знам дали Гърция, Малта или е, Румъния осъществяват реален контрол върху границите. И така искаме да разберем къде точно се реализират този граничен контрол, какво е сегашното положение. Кои са центровете, в които се подават най-много искания за убежище? Тоест, нуждаем се от повече информация, повече прозрачност и добър анализ на това, което се случва с Шенгенската информационна система. С това в момента не разполагаме, заради това и мерките са половинчати. Относно стратегиите в море, необходимо е нашите действия да са по-категорични, а да не са половинчати. През септември, когато се върнете отново, искаме да получим повече информация за мерките, които могат да се предприемат, като се има предвид, че Европа и комисията не реагират адекватно. Госпожа Викстрем от името на АЛДЕ. Благодаря, госпожо председател. Както всички ние знаем, сега сме на финалната права на преговорите по Дъблин 2. Близо сме до споразумение и сега е ясно, че когато бъде прият регламента, наистина ще се подобри регламента Дъблин в редица отношения, ще се осигури по-голяма правна яснота, по-добра защита за държащите обежище. Това бяха основните ни цели в самото начало. Но Дъблин не е само инструмент за солидарност. Вие представихте съобщение за солидарността през декември, ако не се лъжа. Дъблин никога няма да е инструмент за солидарност дори и след приемането на моя доклад. А- аз съжалявам за този факт. Съжалявам, че и системата на в Дъблин за първа страна по заявка не осигурява справедливо разпределение на лицата, търсещо обежище в Европейския съюз, който е в ущърп на солидарността. Защото ако се осигури солидарност, както каза колегата Бутусил ще се помогне на страните, които са изложили най-голям натиск. Утре ще гласуваме доклад за засилено сътрудничество в сферата на обежищата. В него се казва, че трябва да се помисли за развитието на механизъм за поделяне на отговорността, който да е справедлив а вие, госпожо комисар, предвиждате ли някакви мерки, за да се осигури всичко това? Например, минали, следващия път, когато се извършва оценка на регламента Дъблин след няколко години, защото наистина има необходимост от такъв механизъм, всички настояват за него – Иначе, като изключим всичко това, съм напълно съгласен с вас по въпроса за Шенген. Това е друг въпрос. Приключвам, защото времето ми изтече. Благодаря, господин Албрехт. Uh, should be my coordinator, uh, sorry, you, uh, your name was missing here. really sorry. Името ви не е в моя списък. Съжалявам, казва председателката. Ако нямате нищо против, ще ви дам сега думата. Благодаря. Искам да кажа само нещо за директивата за запазване на данните. Днес получих нова информация а, по отношение на клиринга на данните за престъпленията от Германската федерална полиция без да знаем все още какъв ще бъде срокът за запазване на данните. И е, тези данни ясно показват, че имаме 54% за некомпютърните престъпления, 65% и около 81% за детската порнография по интернет. И малко се очудвам, като а, а, говорим за преразглеждането на директивата за запазване на данните. Ясно е, че Германия има намерение да изпълнява директивата и това е и правилният начин за действие, но от политическа гледна точка а, съм загрижен, че се отлага преразглеждането на директивата, а също и директивата за неприкосновеността на личните данни върху а, на интернет. И затова искам да знам докъде е стигнала преработката на тази а, директива, защото аз работя върху а, а, реформата на изискванията за запазването на данните, за защитата на данните. не мисля, че суспендирането на задълженията за запазване на данните е правилният път. Трябва да си съобразяваме и с решението на Европейския съд по делото, внесено там от Върховният съд на Ирландия. Може би трябва да изчакаме решението на Европейският съд, преди да приемем нова директива или пък да продължим с преработката по-нататък. Благодаря, господин Де Юнг. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Имам три е, забележки. Благодаря за обясненията на комисията. Но първо трябва да кажа, че съм работил в работната група по Гър... връзката на Гърция. във връзка с корупцията. Корупцията е много важен елемент, който влияе върху кризата и помага, спомага за нейното задълбочаване. И искам да попитам и за пътният лист. Аз а, а, имам чувството, а, че това е така едно значително предизвикателство за комисията. Искам да знам а, как ще се намерят достатъчно средства, за да може да се създадат необходимите структури, за да може Гърция да се бори с, с, с този бич, корупцията. Това са а, 20 милиарда годишно. Не става дума за а, не плащане на данъци, не става дума за економика в сянка, става дума за корупция. Наскоро говорихме за паралелната економика, но искам да знам какво се прави сред за борбата с корупцията, защото това си е чиста проба престъпление. И второ, искам да задам въпрос, който се отнася не само до вас, но и на други, до други членове на Европейската комисия когато става дума за престъпленията, свързани с а, рекламата, отклоняването на средства и особено когато става дума за малките и средни предприятия. Искам да попитам комисията прави ли нещо, за да се бори с преступността в отношенията между предприятията. Това второ и трето. Имали сме възможност на няколко пъти да обсъждаме въпроса за положението на служителите и работниците от трети страни. И мисля, че тук има е, е, връзка между трафикът на хора и онези, които идват от трети страни, за да работят в Европейския съюз. Е, разбира се, хората, които идват от трети страни, за да работят в нашите предприятия, трябва да бъдат третирани по същия начин, като нашите граждани. Благодаря. Сега ще дам а, думата за още въпроси и след това ще помоля госпожа е, комисарката да отговори. Благодаря. Госпожо комисар, благодаря ви, а, че сте пак гост на нашата комисия. Трябва да, да посоча, че ние, Европейския парламент, сме готови да работим за намиране на решение на проблемите но трябва да кажа, че се бяхме разочаровани от първите е, изказвания на представители на гръцкото председателство в Страсбург. Както знаете, ние предпочитаме да не променяме, да не променяме правилата на Шенген. Не, не искаме да дадем на цените членки правото да действат самостоятелно, искаме общностно решение – не става дума за въвеждане, възстановяване на граничния контрол без съответно значение на европейско равнище. Искаме да имам балансиран подход по този въпрос. Аз не виждам защо страните членки са готови да въвеждат нови мерки за сигурност, например, така, новите интелигентни граници, така наречени, А, обаче, като че не са чак толкова загрижени да защитават свободното движение на хора. Значи не може да се въвеждат нови мерки за сигурност, без да се защити достатъчно надежно свободата на движението на хора. И сега трябва да кажа, че по новата информационна система, миграцията ще започне в много скоро време, съгласно нашия график. Но ние в Европейския парламент не разполагаме с информация за това какви са резултатите от е, опитите и пилотните действия. Благодаря, казва председателката. Има още 10 души, които са се записали да говорят. Е, вече няма да записвам по-нататък. Ще дам думата на госпожа комисарът и след това ще имате по една минута да зададете вашите въпроси. Госпожо комисар. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да бъда кратка. Разбира се, през септември ще се срещнем наново и ще се спрем на много от тези въпроси в по-големи подробности. Сега за Шенген първо. Господин Бусотил, нямам някакви нови предложения. Работя с госпожа Вебер и с господин Коелю и се опитваме да видим къде са разногласията и да опитваме се да работим заедно с новото кипърско председателство. Може би, като се поуталожат емоциите и страстите след лятната вакансия, ще можем да се върнем към този въпрос. Вероятно ще има какво да направим. Наистина, нещата сега изглеждат малко песимистични, но ще седнем заедно и ще се опитаме да решим какво може да се направи, да дадем някакви нови предложения, защото несъмнено трябва да укрепваме шенгенската система. А това, което в момента се предлага, очевидно не е достатъчно. За Румъния, за заместник председателката на комисията госпожа Рединг е направила вече не малко. Ние сме много загрижени в комисията и в среда сутрин, когато колегиума е- има своето редовно заседание, ще обсъдим положението в Румъния. Загрижени сме за състоянието на нещата там. Институциите трябва да се уважават. За Молта, разбира се, много добре знам. Ежедневни доклади получавам за положението там. Комисията е готова да помогне на Малта и с експертна помощ, и с средства Готови сме да започнем нови а, проекти за разселване на иммигрантите и ще видим доколко и съществува готовност. И този въпрос ще бъде а, на дневен ред на съвместният съвет. И е, ще видим с министрите, а, министрите от правосъдие и вътрешни работи, какво може да се направи по този въпрос. Проведохме така първата проверка на състоянието на Шенген. Ще ви изпратя резултатите, ще ви изпращам резултатите всеки, всеки 6 месеца. Хем за да бъде Шенгенско споразумение по-прозрачно, хем да може редовно то да се обсъжда от министрите а, а, на правосъдието и на вътрешните работи да видим къде са проблемите. И вие в моят доклад ще видите, че имаш 11 конкретни случая, по които сме работили през последните 6 е, месеца. Госпожо, госпожо Викстром, съгласна съм с вас а, за Дъблин. Е, е, знам, че не съществува механизъм за суспендиране в Дъблинското споразумение, който да е предвиден. Ще направим това, което е необходимо. За до година подготвяме съобщение за съвместно прилагане на мерките на бежанците и за убежището. Ще поставим най-малкото този въпрос на дневен ред, за да може да започнем неговото обсъждане. Това ще бъде един от начините, по които се опитваме да решаваме този проблем. Да осигурим по-голяма солидарност между страните членки на Европейския съюз. Господин Албрех, за реформата на изискванията за запазване на данните. Както знаете, оценката, която съм представила и тук, ние в комисията сме установили редица слабости в сегашната уредба кой има достъп до тази информация, за колко време се запазват се данните, разходите, има редица слабости, които трябва да бъдат коригирани. Но най-големия проблем е в обхвата. Директивата за личните данни, неприкосновеността на личните данни е свързана с опасения от по-общ характер. И това е свързано, разбира се, и с директивата, свързана с неприкосновеността на личните данни в, киберпространството. Както знаете, тази директива подлежи на преразглеждане и това също трябва да стане в светлината на напредъка, свързан да бъде свързано с напредъка на общата директива. Така че Какъвто и да е резултатът, той ще, ще бъде свързан с опцията работа по преразглеждането. Работим по подготовката на доклада, който ще бъде представен до година във връзка с корупцията. Разбирам, че корупцията подкопава доверието в демократичните системи, защото огромни суми се губят поради корупцията. Проблемите за корупцията в Гърция не са останали без внимание. Работната група, която се занимава с този въпрос, е, е, знае този проблем. И всичко това ще бъде разглеждано в е, контекста на доклада, който ще бъде представен до година и през ще мога да ви дам повече подробности. Колкото до хората, които работят от трети страни в Европейския съюз и нарушаването на тяхните права, е, имаме директива, която трябва да бъде прилагана в всички страни членки и в доклада, в петгодишната стратегия за борбата с трафика на хора се повдига и този въпрос. И накрая господин Куело за мигрирането към новата шенгенска информационна система. Нямаме още резултатите. След няколко дни ще можем да ви дадем достатъчно материал да четете през вакансията. Благодаря. Имаме 10 човека, които са се записали. Моля ви, само една минута, за да имаме време за отговори. Госпожа комисаря обеща, че ще продължим през септември с срещите си. Госпожа Гиом. Една минута. А, имам дълъг списък въпроси. Казахте, че трилогът вече работи и напредва. А, е, малко се боя, че общата система за предоставяне на обежище продължава да не функционира както трябва. И добавената е, стойност, която ще допренесат новите текстове, когато те бъдат гласувани, няма да може а, е, да отговори на очакванията, на това, което очакваме от общия пакет за убежището. И най-важното няма да има достатъчно голяма добавечна стоеност. Тази нова версия на текста. Искам да знам какво мислите по този въпрос. И да ще чуя отговор, да чуя отговора ви. Защото казахте, че триалогът върви и напредва вече доста по този въпрос. Благодаря, че спазихте едната минута. Госпожа Сарчентини. Благодаря. Два въпроса ще повдигна. Румъния. Комисията трябва да изготви доклад за напредъка идната седмица, доколкото разбрах. Питам се, можете ли да ни кажете какво ще пише в този доклад, най-вече за Румъния и дали случилото се миналата седмица има някакво въздействие. На второ място доклада за напредък на Румъния, може би и България, но най-вече за Румъния, трябва да бъде в дневния ни ред. След това, за запазването на данните. Четохме във Франкфурт Allgemeine Zeitung, че ще има забавене на директивата. Казахте обаче, че ще има процедура за нарушение срещу Германия. Когато има промяна много често се оттегляте от такава си позиция. Не може ли да излезете с директива? Защото това, което предлага Германия, че директивата не е ясна, че целта на директивата не е ясна, е сериозен проблем, който има нужда от промяна. Нямаме време да чакаме и ще бъде несправедливо да накраним Германия. Господин Папа Николао. Благодаря, господин, госпожо комисар, че сте днес сред нас. Три неща съвсем набързо. Първо, процедурите за предоставяне на обежище в Гърция. Исках да ви попитам следното. Има финансиране, което ще идва от комисията в Гърция по отношение на случващото се с миграцията там. Вие ми дахте, един отговор, но не беше много ясно. Това финансиране не може да бъде свързано пряко с наемане на нови хора. Защото имаме нова агенция, а няма хора. И, е, и освен това не могат да се наймат гърци. Споменахте правата на човека. Разбирам, но има и по-голям брой хора, които идват от Турция. И вие и комисията сте предприели инициативи. Нещо ново ще има ли от страна на комисията, защото нямаме резултати за намаляване на притока. Не успяваме да намалим броя на преминаващите границата. И на трето място споразумението за реадмисия с Турция. Знам, че ще имаме дискусия с, с колегата от комисията, но докато не се филизира споразумението, не разнам как се свързва това с диалога за визите. Това е обаче друг въпрос е, и той е съвсем различен. Не може ли да намерим начин да използваме настоящото споразумение с Гърция от 2002 за преходния период, докато се финализира споразумението? Трябва да си говорим с тях. Thank you, thank you <laughs> Е, е, Госпожа Келер. Няма да питам за Шенген, тъй като всички вече направиха това. Но за интелигентните граници искам да посоча, че последното, което си спомням, е, че изобщо не бе ясно с каква цел изобщо ще се използват интелигентните граници. Ако дискусиите не са отбелязали сериозен напредък, изобщо не съм сигурна какво точно ще се предложи. Не мисля, че е хубаво да се предлага нещо преди вътрешните граници да са достатъчно свободни и преди да има яснота във всяко едно отношение в предложението. На второ място, спасителните мисии по море. Нещо, което е важно, комисията го подкрепя. Според последните доклади на съвета на Европа, за смъртни случаи в море, там също се правят много препоръки и заключения, в които се казва, че не наблюдението и разкриването са проблема. Просто никой не се е отзовал, макар че плавателният съд е бил наблизо. Питам се, ще направите ли някакви предложения? с които да реализирате на практика препоръките на съвета на Европа. Какви са вашите заключения? Какво трябва да се направи? Кой носи отговорност? На лице ли е политическа воля? Благодаря. Извинявайте, че ви карам да бъдете толкова кратки. Господин Бронс. Чухме, че трябва да се привлича квалифицирана работна ръка от трети страни. В Европейския съюз са сред най-квалифицираните страни в света. Нуждаем ли се от такива работници от трети страни? Относно квалифицират работна ръка от трети страни, правилно ли е да се привличат най-ценните работници от тези страни? Чухме от изпълнителния директор на Frontex, че повечето незаконни мигранти по гръцко-турската граница са без документи. Може ли да се направи така, че хора от неоповестени страни не могат да получат обежище, просто защото не знаем дали една страна е безопасна или не, ако не знаем за коя страна става въпрос? Благодаря, господин Аншо. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да благодаря на госпожа комисаря за нейното изказване и за сериозните усилия, които полага за защита на шенгенското пространство. Високо ценя и нейната готовност да води диалог с Европейския парламент. Няма да повтарям казаното вече от колегите, но тъй като Николцина визираха положението в Румъния, искам да кажа няколко неща на госпожа комисаря. Първо искам да я помоля да се извърши бърз анализ, който обаче да е и обективен и непредобеден. Това, което се случва в Румъния в момента, на практика представлява повторно въвеждане на демокрацията. Ние слагаме край на президентска диктатура, която бе факт за 3 и половина години с господин Басеско. Всичките промени в Румъния са напълно конституционно съобразни, закономерни, в съответствие с нормативната уредба и с правилата, което въведе бившето управляваща партия и самия президент през изминалите три години и половина. Действаме бързо, защото на хората им писна и повече не могат да търпят. На 29 юли ще има допитване до народа, референдум и хората ще гласуват за или против. Случващото се в момента и е суспендирането на президента. Неговия импичмент – също така искам да кажа, че никой нищо няма да което да е в ущърп на правосъдната система. Правосъдието ще се остане независимо и свободно, тъй като това е най-важният устой на румънската държава. А това съвсем не беше така през изминали три години и половина по време на президентската диктатура на господин Басеско. Мисля, че това е истината и комисията сама може да се убеди в истинството истинно, истинността на това, което казвам. Нямаме време да обсъдиме положението в Румъния за краткото време, с което разполагаме. Господин Антонеско. Благодаря, госпожо председател. И аз искам да се спра на положението в Румъния, защото просто трябва да взема отношение казаното от колегата. Ще се опитам да бъда максимално кратка, тъй като сме ограничени в времето. Днес сме свидетели на сериозно накърняване на европейските ценности в Румъния, пълно незачитане на принципа на разделение на властите, независимостта на съдебната система – Разбира се, не можем да говорим за повторно увеждане на демокрацията в Румъния. Ако колегите си мислят, че ако се промени председателя на парламента, председателя на сената, омбудсманта, омбудсмана и президента, можем да говорим за демокрация. Определено това не е демокрация. Всички познаваме копенхагенските критерии, те бяха задължително условие за приемането на Румъния в Европа, върховенството на закона, действаща пазарна економика, права на човека. Та, как можем да погледнем на следното? в една европейска държава да има нарушение на подобни демократични принципи. Вижте, моля ви да не продължавате този дебат. От случая с Унгария знаем колко трудни са подобни дебати. Сигурна съм, че ще има време за това, когато се разглежда доклада. Сигурна съм, че въпросът ще бъде обсъден в тази комисия. Едит Бауер. Времето е ограничено, затова и ще задам въпросите си през септември. Чудесно, каза председателката. Благодаря ви за съдействието. Госпожа Хименес. Добър ден! Просто искам да благодаря на комисаря за присъствието днес тук, а и за решителността, с която защитава приоритетите на гражданите и най-вече Шенген. И аз имам въпрос. Той касае увлечението на терористичната дейност и организираната престъпност. Също и в контекста на арабската пролет, Питам се, знаете ли какво точно е положението? Какво се случва в страните, които имат морска граница с страните от арабската пролет? Казахте в началото, че за, от следващата година ще не давате повече информация за това какво се върши за жертвите на, на тероризъм, също и по линия на мрежата за подпомагане на пострадалите лица. Мисля, че ние трябва да продължаваме да подпомагаме всички жертви на тероризма и на организираната престъпност. Караца Билд, последна в списъка. Благодаря ви, госпожо комисар, за сериозно усилие, които полагате. Относно визите, вие визирахте преговорите, които се водят, реципрочността, евентуалните злоупотреби с безвизови режим в Западните Балкани. Но искам да разбера какво точно става в момента. Вие действате много бързо и добре, когато констатираме нарушения и се питам как се реализира сътрудничеството с съответните държави. И на второ място, визовия режим с Турция. Даваме сметка, че има задънена патова ситуация в момента. Но ако правилно се спомням, казахте, че трябва да се намери решение на проблема, да се търсят други възможности за напредък. Поне за някои категории пътуващи лица, студенти, бизнесмени. Искам да разбера какво е положението в момента. Мисля, че е много важно да се постигне напредък по някаква е линия относно визовия режим. Благодаря, госпожо комисар. Заповядайте да вземете отношение по всички засегнати въпроси. Много благодаря. Съжалявам, че госпожа Гиом а, си тръгна. Комисията участва активно в триалога и знам, че дори когато има голям напредък, пак има трудности в а, различните триалози за а, предоставяне на убежище. Споделям становището на парламента, че трябва да направим така, че да има принадена стойност, наистина и да има напредък. Наистина ще бъдат трудни преговорите през есента. Госпожа Сарджентини, доклада CVM. CVM, извинете. На 18 юли ще излезе той. При Катрин Дей е, нейна отговорност е. Различните генерални дирекции са изпратили информация, но това не е мой доклад, аз не съм го чела. Обедена съм, че последните неща ще бъдат отразени в доклада за нарушението за Германия. Както каза господин Албрехт, макар че той не беше съгласен с а, позицията, той разбира правните причини. Две години получи Германия да предложи една директива, одобрена 2005. Ролята на комисията е такава да накара всички да спазват реда. Всички държави са го направили, само Германия не е. Аз искам да изменя тази директива наистина, но ще отнеме много време този процес. Вие знаете, че държавите членки нямат огромно желание да се промени тази директива. Една-две държави са тези, които искат да започне дебат. Дори да успеем, за да одобрим и аз и вие, първо ще има предложение, след това изменение. Много години ще минат, а държавите членки трябва да спазват правилата. За това има процедура за нарушение срещу Германия. Господин Папа Николао, запознати сме с проблемите в Гърция. В среда виждам, ще се видя с новия колега от Гърция, има предвид новия министр. Ще обсъдим плана за действие, ще видим дали не можем да помогнем допълнително на Гърция, след като има консолидирано правителство. Знаем, че има проблем с наемане на хората, както и капацитета за освояване, защото комисията дава средства, но капацитета за освояване е доста слаб. Ще видим и за числеността. Не бива да се забравят и международните споразумения. Но това са основните проблеми. С Турция, ако можем да постигнем споразумение за реадмисия, то това би било прекрасно. Те са го подписали, казаха, че по-късно ще мине цялата процедура по одобряване. Започнахме диалог за визите, за пътна карта има. Трябва да задълбочим сътрудничество с Гърция, за може той да играе своята роля – те си сътрудничат с нас, но могат дори още повече да си сътрудничат, за да има улесняване на положението на граница. Госпожа Келер за интелигентните граници. Два въпроса. Първия е, е улесняване на програмата за регистриране пътувания, за да може да се дават визи за многократно влизане и излизане от страната, ако имате съответно бонафиде поведение. Така че вместо да се слагат, освен това, печати по паспортите, може електронно да се отбелязва това. през есента ще предложа различните ни идеи, преди да излезем с формално предложение. За Frontex има нов регламент, както знаете. Най-накрая вече ще има човек, който ще отговаря за правата на човека там в Frontex с новия регламент. Много ясно казваме, че всяка една държава членка и нейн служител трябва да спазва правата на човека, предотвратяването на изтезанията и ако това не се случи, тази държава ще бъде поставена под забрана. Господин Бронс, имаме нужда от висококачествена, висококвалифицирана работна ръка. Много държави казват, че има хора, които като че ли няма в Европа и затова търсят работещи другаде. Държавите членки преценяват какви работници имат нужда. Не го решава комисията. Трябва обаче да се упрости процедурата. Ако имате нужда от инженери, техници, медици, да можете да го направите по-просто. За търсещи убежище без документи много експертни познания са нужни. Има начини да се определи откъде идва лицето, независимо от това, че няма необходимите документи и не може да го докаже. Госпожа Хименес, да, запознати сме с престъпността, свързана с тероризма. Е, не е чак такъв проблема, както мислехме в началото, но в Сахел може да се смята, че може да се стигне до такова нещо, тъй като има много оръжия там и може да има увеличена връзка, така че търсим това и това ще бъде отговорност на върховния представител Аштън, както и координатора за борба с тероризма, е, господин Кирк Хоуп. Следващия път, когато той бъде в парламента, можете да го попитате за тенденциите. И накрая госпожа Билт за балканските визи. От една страна има подобряване на сътрудничество, но от друга страна винаги пък сме имали добро сътрудничество с тези държави. Плана за действие току-що бе даден на правителството в Косово, но от вашата страна все още има а, такива за Босна. Ще имаме нов доклад а, за тези страни. Продължаваме диалога. Най-вече хората, които имат ясна предистория на добросъвестност, да бъдат улеснени и съответно да се пречи на хората, които са свързани с организирана престъпност. визовия кодекс. Опитваме се с Турция да го използваме, държавите членки също. Много може да се направи. Може да се занижат цените на визите за бизнесмени, за изследователи, за деца, за учащи се. Трябва да има и общ списъл с документи за всички държави. Заедно с службата за външна дейност можем да създадем общи центрове за подаване на визи. В Турция все още ги нямаме, но искаме да направим такова нещо, както и да издаваме визи за множествен достъп. Постоянно върви този диалог. Много може да бъде направено, без да се променят правилата, но целта ни е да през есента да започнем с този диалог и да минем през всички стандартни процедури, които обикновено следваме. Госпожо председател, съжалявам, че така набързо. Надявам се да съм отговорила на всички въпроси и есента отново ще говорим по тези въпроси. Благодаря ви за въпросите. Благодаря. Благодаря ви, че толкова кратко говорихте по толкова въпроси. Благодаря. Nice и приятна лятна вакансия заслужавате си. Окия нови. И така. Продължаваме със следващата точка от дневния ред, а тя е програма за защитата на еврото срещу фалшифициране. И а, докладчик е госпожа Макентайр. Бих искала а, да, преди да дам думата на госпожа Макентар, да дам възможност на онези, които напускат залата да излезат. И незабавно след това ще продължим. Е, the, the program, uh... Програмата Перикъл приключва в края на 2013 година. Новата програма Перикъл 2020 ще осигури приемственост в финансирането Програмата ще обхване и участващи страни. И по този въпрос се докладва господин Дяз Демейра. Но сега надявам се, че всички, които са искали да излезат, вече са на... излезли от залата. И сега давам думата на госпожа Макентайр. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да благодаря на докладчиците в Сянка за тяхното сътрудничество, за тяхната помощ. Искам да благодаря специално на секретарята, които ми помогнаха да се справя с подготовката на моя първи доклад. Искам да благодаря и на комисията, която предостави обилна информация по работата на групите и също така реагира във връзка с моя предварителен доклад. Става дума за програма за сътрудничество между националните и международни органи е, за защита на еврото. Това е програма с малък, малък бюджет, около 1 милион годишно. И продължението на комисията е след 2014 година програмата да продължи. Когато тя за първи път бе започна да действа през 2001 година, докладчикът от Либе беше Герхард Шмидт, е, е, уважаван член на групата на социалистите. И аз с голям интерес прочетах неговия доклад. Целта му беше ограничените средства да се насочат там, където те биха могли да се използват най-ефективно. И аз запомних това. И ще видите, че надяваме се, то личи и в моя проекто доклад. През 2000 и 2001 година становището на парламента имаше само консултативно значение. Сега след влизане в сила на а, Лисабонския договор, ние вече сме законодател и имаме възможност а, да представяме документи, които ще имат а, законодателно значение. Предложенията на комисията, според мен, оставят някои неизяснени въпроси. И аз затова се опитах, е, като стъпя на техните предложения, да направя целенасочени е, предложения за оптимално използване на средствата. В членове 7 и 8 ще видите, че е разширен броят на групите. Те са прекалено много. И не трябва е, ограничените средства да разпръсваме прекалено много. По-скоро трябва да ги се съсредоточим там, където може да се получи мултипликационен ефект. Друг въпрос, по който може би ще има дебати, тъй като той е, може би спорен, това е съвместното финансиране. Знам, че в съветът няма единомислие по въпроса за процентите, и мисля, че ще продължат разговорите по този въпрос, но мисля, че поради ограничените средства трябва да намалим и съм увеличила в някои случаи процентите от 70 на 80. Става дума за съвместното финансиране. Какво трябва да допринася страните членки. Е, няма да се разпростирам по-нататък. Е, ще спра до тук. Искам да чуя докладчиците в сянка. Благодаря. Най-напред бих искала да дам думата на представителите на Кипърското председателство, ако има тяхен представителен тук, разбира се. Господин Александър Спанайото, доколкото знаме тук. И ще дам думата Немо. Кипърското председателство иска да потвърди, че сме получили мандат от Корепер за започване на преговори, щом Европейският парламент е готов за това. И се надяваме да имаме споразумение на първо четене. Очакваме конструктивни преговори. Благодаря. Това беше кратък, кратко, но много полезно изказване. А сега господин Чол от Олаф. Не знам дали правилно ви произнасям името, господине. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, че давате възможност на комисията и ОЛАВ да изкаже. Ние отговаряме за защитата на еврото Много внимателно прочетохме интересния доклад на госпожа Макентайр, който още един път потвърждава нуждата програмата Перикъл да бъде продължена и след 2012 година. Разбира се, има въпроси, които трябва да се обсъдят, включително и в комисията Либе. Първият подобен въпрос е въпросът за ограничените средства. Сегашната програма Перикъл, но и програмата Перикъл 2020 има нужда от средства. Предлага се те да продължат да действат с ограничения бюджет, който имат сега. Но комисията би искала да насърчи а, а, полидисциплинарно участие в тази програма. Може да се уреди, примерно, участие на следователи, прокурори и други, които участват в борбата с организираната престъпност в нашите семинари защото тяхната работа играе много важна роля в борбата срещу фалшифицирането на еврото. Колкото до бюджета, комисията предлага да се продължи съвместното финансиране на ниво 80% и само в, в на добре обосновани изключителни случаи да се отива до 90%. Защо предлагаме това? Защото нашата експертна група има членове, които посочиха, че за някои страни членки ще бъде трудно да участват в съвместното финансиране на такова равнище. 20% им се вижда много, някои предлагат да участват с 10%. Благодаря. И аз ви благодаря. Има ли някакви коментари от докладчиците в Сянка или от някой друг от колегите? И в like... Ако никой не иска да вземе думата, то госпожо Макентар, имате ли вие да кажете нещо по казаното? Нямате, добре. Крайния срок за изменение е 5 септември. Цяло лято можем да работим по изменения, можем да продължим в същия дух. Сега има няколко минути преди досието за защита на данните. Не зная дали докладчиците са тук господин Друцърц и господин Друцас и господин Албрехт. Няма ги. А, не, господин Друцас е тук, но нека господин Албрехт да го изчакаме, тъй като двете точки ще ги, извинете, двете досиета ще ги разгледаме заедно. Може ли да му се обадите? Предполагам, че ще бъде интересен дебата и е хубаво да ги обсъдим заедно Then we will see if not they are calling and. Uh, if Mr. Albert can, can arrive. Можем да направим и малка пауза, господин Албрехт, ако идва или е на път, може да го изчакаме, но пък ако не... Uh, he's uh, coming in five minutes, so we can have... Идва след 5 минути. Добре, 5 минути пауза и продължаваме с двете досиета. Okay. Благодаря. Докладчиците са тук и двамата. Те работят добре заедно. Е, окей, now we will discuss the two files together. Двете теми заедно ще обсъдим. Господин Друцас и господин Албрехт са докладчици. След общия обмен на становища по тези предложения, който организирахме през май, сега имаме първо представяне на работните документи на двамата докладчици. Те работят активно и ще продължат да работят след лятната ни вакансия, тъй като вече ще се обсъждат по-конкретно техния проекто доклад. За това първо давам думата на господин Албрехт, който накратко ще резюмира а, първия си вариант. Благодаря. Благодаря, че ме изчакахте. И сега започваме с представянето на документа. Този документ е по-общ, т.е подход към целия пакет за реформата на защита на данните. Целта е той да последва след новата, старата директива от 95-та, 46-та директива за защита на данните. Един последователен подход създаваше тя и при сътрудничеството между полицейските служби, правосъдните и правораздавателните служби. Имаме регламент и директива, които се предлагат тук. Предложението дойде на 25 януари и от тогава насетне работим по тези две теми. Докладчик по директивата е господин Друцас, а аз съм докладчик по регламента. Работим в тясно сътрудничество по пакета, защото от самото начало Европейския парламент поиска един общ подход по защитата на данните. Искахме да имаме едно, един общ законодателен подход към защитата на данните. Искахме един пакет, за да има високи стандарти, заложени в този правен хармонизиран инструмент. От години повтаряме, че искаме рамката за защита на данните да бъде амбициозна, да обедини различните разпокъсани документи, които сме приемали и да има правна сигурност. Такъв един подход гарантира че ще се предприемат необходимите мерки, които да докажат последователността на целия пакет. Искаме също така цялостна процедура от законодателна гледна точка и двете предложения заседава, по двете предложения се заседава заедно, за да има едно и също ниво на защита на данните във всички сфери където има такава реформа. Ще работим заедно. Имахме няколко технически заседания с Европейската комисия по регламента, а утре започнат, започват такива заседания и за директивата. След лятната пауза ще продължим. По регламента имаме обща представа за всички нерешени въпроси, както и въпросите, по които смятаме, че предложението на комисията отговаря на нашето становище или пък там, където имаме изменения есента, надяваме се, да стигнем до една обща визия за, на парламента а, за този пакет, който е доста обемен. Координаторите на ЛИПЕ постигнаха съгласие а, за това да има интерпарламентарно заседание с националните парламенти точно по този пакет на 9 и 10 октомври. Ще има и работни документи и по директивата и по регламента по-късно тази година. Говорим също така и за оценката на въздействието, която парламента би трябвало да започне. По време на междупарламентарното заседание е, се надявам вече да постигнем съгласие около един общ текст, който след това да бъде обект на изменения. И накрая, преди година приехме общи насоки с първия доклад. То този, този документ беше реакция на първото съобщение на комисията. Там записахме, че искаме пълна хармонизация и възможно най-високите стандарти за правна сигурност и защита на лицата при всички обстоятелства. Това е първата ни цел по първата директива 9546 Искаме също така да подсилим правата на субектите. Това ще се постигне посредством една рамка, която да дава право на субекта на данните да дава своето съгласие или не има прозрачност, право на заличаване. Uh, След което чувствителни данни и данните за деца. На трето място независими орган за защита на данните, както и служители за защита на данните, трябва да имат повече правомощия и е, работната група по член 29 да бъде основна при реформите на този пакет и това като че ли се случва. Искахме също така да има санкции в реформата, това е много важно и отразено в регламента. И на последно място международния пренос на данни. Трябва да има и конкретни правила за това. Това трябва да бъде записано в регламента, но и в директивите. Интересуват ни и преговорите с трети страни, например с, с САЩ, рамковото споразумение за обмен на данни, за да има последователен подход там също. Сега по конкретиката ще дам думата на господин Друцас, който е докладчик по директивата. Благодаря ви. И аз благодаря. Господин Друцас, имате думата. Uh, uh, благодаря, госпожо председател. Благодаря, Ян. Първо, искам да подчертая, че подхода разглежда документите като пакет. Това е най-важното, което искам да подчертая. Алберт вече очерта начина по който процедира. Аз няма да се впускам в конкретика. Още веднъж искам само да подчертая, че се опитваме да следваме съвместен график и за регламента, и за директивата. И синхронизираме и заседанията си, заседанията с докладчица в сянка – в тази връзка искам и да благодаря на всички. На първо място докладчиците в Сянка, на първо място на Ян Албрехт, който пое водещата роля и следва тази амбициозна програма. Искам да благодаря и на секретарията. Наистина се работи в екип. Това е огромен, важен за европейските граждани пакет. Ето защо, според мен, е много важно, че разработихме този начин за сътрудничество. А сега този подход, който се основава на работа в пакет, е важен. Това е така. Но стигаме до първия голям въпрос, който касае директивата. Колегите ще получат информация, че в съвета има държави членки, които са изразили становище, че не искат да се обсъжда въпроса за директивата. Ако има представител на комисията тук, искам да попитам каква е позицията на комисията. Мога да кажа на колегите, че преди около две седмици бях в Кипър на среща с бъдещето тогава кипърско председателство. Аз зададох конкретен пряк въпрос на ресорния министр за вътрешните работи, само че не получих желания отговор. Въпросът все още не е решен в съвета, но как да кажа, мисля, че имаме основание да сме притеснени от начина по който подхождат някои държави членки в съвета по въпроса за директива. Да. Може би тук е мястото нашата комисия да предложи идеи как да се реши проблема, как да се окаже, ако искате, необходимия натиск на съвета и на съответните държави членки, които с неохота гледат на идеята да се приеме директива. А сега накратко основните елементи на реформата и на целия пакет. Както видяхте с Ян сме си поразделили и представянето на работния документ, за да не застъпваме едни и същи въпроси. А сега основните елементи на реформата физическите лица, говорим за европейски граждани, те ще могат да контролират сега данните, тъй като защита на данните е основно право по силата на член 8 от Харта за основните права и член 16 от Договора за функциониране на Европейския съюз. Друг основен елемент сега и за частния и за държавния сектор се прилагат едни и същи принципи, с известни изключения, разбира се особено в сферата на правоприлагането. Също, правилата са съобразени с научно-техническия прогрес, макар че в личен план искам тук да отбележа, че споделям преценята на повечето колеги, а именно, че научно-техническия прогрес е толкова бърз, че понякога и аз самия се питам доколко правилата могат реално да бъдат адаптирани към развоя на прогреса и преминаването към следващото техническо ниво от този напредък. Но поне до момента сме учели научно-техническия прогрес, който се е извършил. На следващо място, с реформата се предвижда хармонизация на основните правила за защита на данните, що се отнася до обработването и обмена на данни от правоохранителни и съдебни органи. С реформата предотвратяваме фрагментацията и осигуряваме правна сигурност на физическите и юридическите лица, доколкото това е възможно. И осигуряваме безопасна система за прехвърляне на данни на трети страни – в по-общ план се опитваме да гарантираме основното право на защита на данните с ефикасни средства по линия на тази реформа. Съвсем накратко за въпросите, които трябва да бъдат обсъдени след проведените вече заседания на докладчици в Сянка. Както вече казах, с Ян и следваме една амбициозна програма. Часове наред разискваме въпросите. След първото заседание с докладчиците в Сянка, си извадихме следните заключения. След трябва да се обсъдят допълнително следните въпроси. Първо, ролята на комисията с изпълнителни правомощи, делегирани актове по механизма за последователност и съгласуваност. С Ян сме съгласни, че трябва да проведем нарочно заседание на докладчиците в Сянка, което да е посветено само на този въпрос, тъй като то е доста мащабен, а и значим. На следващо място, евентуалното изключване от режима защита на данните на институциите на Европейския съюз и агенциите. И третия въпрос връзката между общото европейско законодателство и частните национални правни уредби. Трябва да имаме точно поделение на отговорностите при случаи с трансгранично измерение и също така се съгласихме, че се нуждаем от допълнително разяснение на термина законен интерес, публичен интерес, публична сигурност. Това са три понятия, които се нуждаят от доуточняване, тъй като не искаме правните норми да се дублират по един или друг начин. И на последно място, достъп до искания за лични данни, които се съхраняват в публични органи в трети държави. Това са основните въпроси, които трябва да бъдат обсъдени. Сигурен съм, че в хода на работата ще възникнат и много други. Колегите са винаги добре дошли да предлагат идеи, възможни решения на проблеми. Благодаря. Много впечатляващ списък от въпроси, които все още трябва да бъдат обсъдени. Има депутати, които искат да вземат думата, но преди да им я дам, доколкото разбирам, председателството може би има представител. Ще видим. Госпожа Боланже е тук от името на комисията. Ако искате да вземете думата, моля, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. От страна на комисията най-напред искам да благодаря на докладчика и на докладчицата в Сянка за работата, която са свършили до сега. А, също така, а, а, на сътрудниците, участвали в, в редица технически средства, а, технически срещи по текста на регламента. Документа, представения документ е добре дошъл за комисията, тъй като той показва, че по много въпроси мислим еднакво. свързано с пакета, представен от комисията. Включително и въпросите споменати вече. Укрепването на основните права за защита на данните, на вътрешния пазар и особено комисията предлага регламент за укрепване на измерението свързано с вътрешния пазар – правото за защита на данните, включително чрез а, а, укрепване на а, а, правата във връзка с член 29. При а, засилването на защитата във връзка с вътрешния пазар, а, се е, обсъдиха административните отговорности и ние е, приветстваме желанието на Европейския парламент е, да вървим напред с амбициозни предложения във връзка с този пакет. Трябва задълбочено да обсъдим въпросите, които бяха вече очертани тук. Искам да се спра само на един от тези въпроси. Това е прилагането на правилата за институциите и европейските органи и агенции. Или друго е, че казано, това е въпроса за а, модернизиране на регламент 45 от 2001 година. Беше напомнено в, в съобщението от 2012 година, че комисията трябва да приведе в съответствие с пакета приложимите правила. Нещо, което комисията ще направи във вътрешен порядък. Благодаря, че ми дадохте думата по този въпрос. Има още един въпрос, на който не мога да отговоря в детайли, тъй като се отнасяше до председателството. Какъв подход смятат да възприеме председателството по отношение на този пакет от мерки? Ние ще представим мерки за цялостна защита на личните данни. Като включим всичко това, което е ново в Лисабонския договор в това отношение. Благодаря. А сега господин Фос ще да има думата. Благодаря. Е, най-напред и аз искам да благодаря на двамата докладчици. Подкрепям всичко, което е казано до сега. Но бих могъл да добавя някои идеи. Общо взето, използваме един подход за всички. Дали става дума за публични или частни предприятия, дали става дума за малки или големи, използваме един и същ подход. трябва да видим как да се прилагат всички тези разпоредби. Стана дума, че ще, те ще бъдат доизяснени, но трябва да бъдем сигурни, че ще се знае точно как ще се прилагат те към различни видове предприятия и към различни клонове на бизнеса. Въпросът е дали ще използваме едни и същи правила, примерно за една интернет търсачка или и за една а, застрахователна компания. Тоест, уточненията тук ще бъдат много важни и трябва много внимателно да се разгледат. Стана дума за делегираните актове. Те бяха подложени на критика, но за да се изяснат нещата, трябва да помислим дали не навлизаме в прекалено големи подробности. колкото до последователността, не знам дали това, което се предлага, ще бъде приложимо механизма за последователност и делегираните актове. Но това, което предлагаме, трябва да бъде прилагано. Друг въпрос, който се нуждае от допълнително изясняване, това са принципът на преносимост на данните, например. Това е нещо, което се използва в, в, в е, информацията, която тече онлайн, в е, социалните медии и така нататък. Но дали то не се отнася и до други средства за пренос на информация? Необходима е по-голяма яснота. И когато говорим за това, че е необходим е, баланс между индивида и бизнеса, се питам дали на фирмите, на търговските дружества не трябва да се предостави малко повече от отговорност, повече правомощия, но включително след, наред с това да се предвидят съответни санкции. В момента нещата са объркани до, до голяма степен. Необходимо е да се намери равновесие между това, примерно какви данни ще се запазват, данни за търговските дружества, без това да доведе до прекалено голяма бюрократични тежести. Той трябва да видим към какъв вид баланс ще се стремим в бъдеще. Благодаря, госпожа председател, казва госпожа Инзвелт. Благодаря за това, че сте подбрали един подход, който е не само ефективен, но също така е, е, представлява един политически сигнал. Е, имаме два инструмента, а не е необходимо е, едно ниво на защита на личните данни. И аз като вас е, чух слухове за намеренията на съвета, видях и някои бележки от техните срещи, те там се смята като че ли може да се изчакат някоя друга година преди да започне работата по директивата. Аз бих казала нещо повече от вас. Не само, че трябва да поискаме в спешен порядък да започне работата по директивата. И ако съветът откаже да започне работа по тази директива, ние от своя страна трябва да откажем да работим по което и да е, е досие, свързано с тази директива. Защото, питам се, защо а, е, а, е, трябва да а, работим, примерно, по регистрацията на пътническите данни, на пътническите манифести, а а пък съвета не ще да работи по директивата за защита на данните и като че ли ние все повече, нашите пъти все повече се разхождат и така не може да продължава. Мисля, че не може да работим само по една част на този пакет. Това е неприемливо. Втора обща забележка, която искам да направя и мисля, че по нея сме в голяма степен съгласни – в резултат на тази работа трябва да имаме не само високо ниво на защита на данните, но те да бъдат, това, тази защита трябва да бъде основана на принципи, трябва да се ръководи от рисковете, които са свързани с данните и тяхната защита. И трябва да има много строги санкции. Всички тези организации, които се занимават с тези въпроси, трябва да бъдат ефективни и това може да стане само ако се отчита, отчитат свързаните с това рискове. И накрая, вече отдавна говорим за различните детайли на това ново законодателство, но трябва да четем начина по който сегашното законодателство се прилага и меко казано, то, е, това прилагане съвсем не е съвършено. Самите институции на Европейския съюз приема закони, които нарушават съществуващите закони за защита на личните данни. Е, ако погледнем е, как кротичко Европейската комисия приема нашите закони да бъдат измествани от закони на трети страни, които се прилагат на наша територия. Не трябва да се харчат пари за създаване на нови закони, ако не зачитаме вече съществуващите такива. Много сериозно настоявам на този въпрос. Ако приемаме закони, трябва да те да бъдат прилагани и спазвани. Ще спра до тук. Много благодаря. Нараства нашия списък. Много ви моля да се ограничите до две минути. Господин Алваро. Thank you very much, President. Uh, whilst... Благодаря. Госпожа Интвелт работи по директивата. За мен удоволствието остана регламента. А заедно, както знаете от предисторията ни, ще работи много ефикасно. Благодаря и на Ян Филип Албрехт, защото, както каза колегата Друцас, той подхожда амбициозно към заседанията и личните ни планове за срещи и заседания, като че ли не насмогват на желанието му да организира срещи. Точно обратното на надеждите на Европейската комисия, аз не бързам. Не бързам. Не бързам да се случи това. Искам и се всичко да бъде направено достатъчно добре а, и преди края на мандата, но това не означава нито тази година, нито до година и не искам никакви срокове. Необходимо е добро законодателство, а не бързо законодателство. Пакетът е огромен и комисията много добре се е справила с този солиден пакет. Но една такава задача винаги може да бъде усъвършенствана. Предизвикателството пред нас е в крайна сметка да получим баланс между защита на гражданите и ненарушаване на бизнес интереси и тъй като бързаме, защо Европейски съюз да изключва себе си и институциите си от този регламент? Трябва да следваме думите си с действия, в крайна сметка. Преждоговорившите го казаха, ще го кажа и аз. Трябва да има принципа на контекста – защото данните в различни видове контекст трябва да бъдат третирани по различен начин. И ме притеснява така нареченото забравяне на данни, както и релевантния преход. Не може да се каже 250 души във фирма, ерго трябва да има служител защита на данните. Не могат да бъдат свързани с цифри тези решения. Други важни въпроси бяха споменати и за това спирам до тук. Мадам Лутфорд please. Госпожа Лътфорд. Uh, um, uh, Благодаря. Господин Алваро повдигна един от въпросите, който аз исках да повдигна. Господин Албрехт в документа говори за бизнеса и казва, че има консултации с а, бизнеса. Може ли от тези консултации да ни кажете какво е мнението за това как да има хем защита, хем да работи добре този механизъм и по-специално даването на съгласие и правото да бъдеш забравен, особено онлайн услугите. От една страна да има ясно съгласие, от друга страна да няма постоянен постоянен натиск върху потребителите да дават съгласие всеки 5 секунди. Много често онлайн се измислят разни хитрини, например да се слагат а, тикчета От една, едното е искам да получавам съобщение, другото е искам да получавам съобщение. И понякога човек слага знак и на двата реда. Защото едното е положително, другото е отрицателно, но всъщност те хващат в капан. Не би трябвало да предписваме нещата толкова силно така че да пречим на бизнеса. Подобно на господин Алваро, това, което ме притеснява, е, че има прекалено много подробности за организацията, а не резултатите. И не ми се иска само да отмятаме дейност. Трябва да дадем гъвкавост и на тези служители, които ще се занимават с защита на данните. Господин Кели е докладчик в комисията ИТРЕ. Може ли да вземете думата като докладчик и да чуем становището на комисията ИТРЕ? Благодаря, току-що пристигна. Съжалявам, че закъснях. Дискусията е интересна. Общата насока е положително, отразява мисленето ми това, което съм видял до момента, обсъдил до момента, не е обсъдено дали ще имаме 50-то или 49-то правило. Искам да благодаря на докладчика Албрехт за това, че приобщава всички. Чудесен подход. Така ще постигнем и отлични резултати. От ИТРЕ ми се иска единния пазар да бъде подсилен, да насърчим фирмите да се развиват и в същото време да защитим физическото лице, отделните хора. Част от предложенията не го правят и особено от многото срещи, които проведах с различни дружества, е ясно, че има още много работа, за да направим разлика между различните дружества, застрахователни дружества, финансови дружества, доброволчески организации Както каза и колегата, не може да налагаме една шапка на всички. Така че трябва да проявим гъвкавост. За лицата, които ще отговарят за защита на данните. Една фирма с 300 служители може да има много по-малко обработка на данните от тази с 200. контролер, обработ, обработващ. Отношението между тези две лица трябва да бъде изяснено. Може би първия контролер на данните трябва да носи повече отговорност. Един документ за дебат пуснах днес с докладците в Сянка Фитре. И един друг е свързан с моите заключения там се излагат становищата ни, къде още трябва да се работи, давам предложения и оттам насетне да се работи. Не бива да прибързваме, съгласен съм. От друга страна обаче трябва да работим така, че до 2014 да бъде приключено това досие. Да се отида отвъд това би било провал за нас. И е, няма да бъде добре нито за бизнеса, нито за отделните лица, ако това продължи през едния мандат. И накрая, правото да бъдеш забравен. Имаме ясна позиция там, но отново, хубаво трябва да бъде изчистен текста, за да са ясно изразени нуждите на индивида, както и потребностите на фирмите да се разрастват, както и да се развие единния пазар. Благодаря, госпожа Хирш и Ромеро Лопес. Господин Кърк Хоуп, искате ли да отговорите на част от въпросите? Първо обаче госпожа Хирш. Благодаря. Благодаря на докладчиците. Аз изготвям становището за комисията по заедостта, така че ще се съсредоточа върху тези въпроси, които са свързани с тази комисия. Данните, свързани с защита на заедостта, са важни, но разпоредбите са разхвърляни из документа и то по неясен начин. Държавите членки, тук пише, ще имат право и така нататък и така нататък. Трябва да видим точната връзка между държавите членки и Европейския съюз. Аз съм била национален депутат. И има хора, които смятат, че този регламент не може да бъде приложим към защита на данните в сферата на заетостта. Така че я, ясно трябва да се формулира и каже, дори отделна глава трябва да се отдели, за да има яснота, тъй като условията са за данните за заетост са съвсем различни в различните държави членки. Правото да бъдеш забравен. Един служител, например, напуска фирмата, но има пенсия в тази фирма. Данните трябва ли да бъдат одобрявани или ще бъдат заличавани или какво се случва? Има практически аспекти, които не са урегулирани. Ами здравни данни за служителите тогава, това е много деликатна тема. Много внимателно трябва да подходим, за да има добра защита. Не искаме също така да подромваме и националните стандарти. Ами, видеонаблюдение на работното място. Има хора, които въобще не знаят, че се снима в а, техния офис. Какво ще правим с това? Друг проблем при дружествата е, например, когато от Берлин до Брюк... за Брюксел бъде преместен един служител. Това е включено в регламента. Но какво става, ако този човек замине за Делхи с неговата фирма? Тоест има много данни, за, свързани с заетостта, които трябва да бъдат ясно регламентирани. Добре ще е да има отделна глава, където всички текстове, свързани с а, този тип данни, да бъдат а, а, изложени. Госпожа Ромиро Лопес и след това господин Кърк Хоуп. Е, президента. И... Благодаря, госпожо председател. Пакета, който започваме да обсъждаме днес, не трябва да е единствения инструмент. Жалко е, че натиска, който се оказва на комисията да постигне напредък е, по регламента, не е факт за директивата. Ако се приеме директива, ще се направи крачка назад в някои отношения. Много важно е да имаме съвместна позиция с комисията при преговорите в съвета. Трябва да изградим единен фронт. Гражданите имат право на защита на данните. Те не са заподозрени лица, но ако са заподозрени, вече няма защита на данните и положението им е доста по-делегатно. Може би е хубаво да имаме специална директива, за която да урежда именно хипотезите, при които имаме такова високо ниво на уязвимост. Мисля, че не сме достатъчно силни с този съвместен пакет. Ето защо наистина парламентът трябва да се бори за изграждането на единен фронт – трябва да отстояваме своята позиция, тъй като времената са тежки, конюнктурата е тежка. Основните права не са защитени достатъчно. Ето защо трябва да оказваме натиск на правителствата, за да се осигури едно и също ниво на защита на данните, т.е. гражданите, които са заподозрени, тези, които не са заподозрени, да имат едни и същи права. И ако ще се нарушават правата, трябва да се предоставят съответните аргументи. Такива аргументи липсват според мен. Ето защо парламента и комисията трябва да излязат с съвместна позиция. Господин Киркоп, Много съм доволен. Значи от това, което казахте, си помислих, че ще трябва да отговарям на всички въпроси, които са зададени. Но с удоволствие по-късно се сетих, че ще отговарям само на последните въпроси. Няма да съм емоционален, ще бъда спокоен. Софи може да го види това. Искаме се да се започне работата по моят доклад максимално бързо, за да продължат да се разглеждат тези важни елементи. Накратко искам да се спра и на този въпрос все пак. Първо искам да поздравя докладчика за работата свършена до момента и най-вече за неговия подход. Ние винаги акцентираме на думите, на структурата, но мисля, че е хубаво тук да отчетем и начина по който подхожда докладчика. Никой не може да се оплаква от подхода на докладчика. Осигурени са съответните консултации и участие на всички. Поздравления за това. Моята група определено смята, че се нуждаем от нов регламент. Регламент, който е ясен, с ясни дефиниции. Софи основателно каза защо да приемаме ново законодателство при условие, че вече има действащо законодателство. Наистина трябва да внимаваме да не се стигне до преклено много законодателство. Но светът е динамичен, бързо се развива тази област, развиват се технологиите, приложението на данните, много повече е то, отколкото в миналото. Ето защо се нуждаем от високи стандарти защита на данните – Трябва да се осигури доверие в различните сектори, в банковия сектор, в бизнеса. Банките, колкото и да е тежко положението сега, трябва да има доверие в начина по който се използват данните там и се добива достъп до тях. Някои юридически лица, някои страни имат по-високо ниво на притеснение от другите. В Обединеното кралство, например, е така. но тежестта за бизнеса е минимална. Само искам да цитирам това. Трябва да осигурим добра защита, но тази защита да не вменява прекалено голямо бреме на бизнеса. Това трябва да е и система, която се ползва с доверието на гражданите. Мисля, че постигаме добър напредък сега и ще имаме ползотворно сътрудничество в хода на работа. Софи, накратко поиска думата да вземе отношение по казаното господин Кирков. След това ще дам думата на двата докладчици отново за кратко изказване и после продължаваме нататък с дневния ред. Само да поясня нещо на господин Кирков. Това, което казах, не е свързано конкретно с вашия доклад. Знаете какво мисля за Шенген, но това няма отношение по въпроса. Това, което казах, бе следното ние прокарваме законодателство с презумцията, че ще има директива, която гарантира известно ниво на защита. Това е презумцията. Но, ако съвета откаже изобщо да, разглежда, да разгледа идеята за директива, защото има рамково решение, това е отбелязано в протокола на заседание на съвета. Там се казва, няма нужда от директива, защото имаме рамково решение и сме доволни от него. Да изчакаме още няколко години и за да преразгледаме рамковото решение. И ако е така, ако съвета откаже да работи с директива, ние не трябва да работим по нормативен акт, който е свързан с директива. Той за разлика от въпроса свързан с Шенген, тук имаме пряка връзка. Вашия доклад е относим, ще има и други относими доклади към въпроса. Благодаря. По-късно ще бъде продължена тази дискусия. Сигурна съм, преди да приключим двамата докладчици за кратки изказвания. Господин Труца с първи, след това господин Албрех ще завърши. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да благодаря за този много полезен дебат. Две неща ще изкажа. Някои от колегите казаха, че не трябва да прибързваме. Трябва да бъдем внимателни, да изготвим добро законодателство. Разбира се, това е нашата цел. Не бих искал в желанията си да свършим работата по-бързо, тя да не бъде достатъчно качествена. Трябва добре да се подготвим за трудният процес, който ни предстои, особено по отношение на триалога. Мисля, че всички сме съгласни, че трябва да направим всичко, което е по силите ни, да приключим работата до края на мандата на този парламент. Наред с това, трябва да се придържаме към така наречения пакетен подход. Напълно съм съгласен с всички, които споменаха това Разбира се, искаме да имаме, ако е възможно, един регламент, който да урежда всички въпроси. Но комисията, макар и да е свършила много добра работа, е решила да имаме регламент и директива. че трябва да се примерим с това. Трябва да направим всичко възможно, да се придържаме поне към единството на тези два законодателни акта като пакет. Трябва да настояваме на това. Благодаря. И аз благодаря, казва председателката. И сега господин Албрек за кратко изказване. Благодаря, благодаря на всички, които участваха в тази дискусия. Благодаря на докладчиците в Сянка за съвместната работа. Екипът е добър. Благодаря на всички. Благодаря на представителите на ИТРЕ и ИМКО. Сара Латфорд повдигна въпроса за разликите между интернет пространството и другаде, където трябва да се даде информирано съгласие за едно или друго. Не е въпрос само да се слагат чавки в котийки. Наистина, онзи, който трябва да даде съгласие, трябва да разполага с пълната информация за това, за какво се съгласява. За как, каква обработка на данни става дума. Дали ще бъде само адреса, дали ще бъде данни за профила на личността, или ще бъдат някакви други данни. Тоест, необходимо е да има по-ясна информация за това, за какво се дава съгласие. Както и Алекс посочи, в зависимост от правните рамки, в които се обработват данните, може да имаме категории, които изискват към които изискванията са по-строги и други, към които не са толкова взискателни. Мисля, че по отношение на информацията, задължението за предоставяне на информация, вече сме направили голяма крачка. Колкото за правилата за защита на данните във връзка с заетостта, съгласен съм, че трябва да сме наясно кое е се включва и кое не се включва тук. Когато разговаряме с съответната комисия, трябва да обсъдим този въпрос. Ми мисля и аз, че е необходимо да имаме глава, която да третира въпроса за данните, свързани с заетостта с работата. Разбира се, има национални изисквания в това отношение и разпоредби на европейско равнище. Трябва да се види как ще се тълкуват законодателните актове на страните членки във връзка с този регламент. И още нещо. Искаме да да имаме последователност, искаме преразгледаните текстове да бъдат приети. И господин Киркоп и господин Кели го казаха. Искаме да преразгледаме целият въпрос за защитата на данните. Искаме да имаме правила, които се изпълняват. И искаме, разбира се, съветът да побърза, за да може да започнем работа. Като че ли сме съгласни с председателството по този въпрос и заедно с кипърското председателство след вакансията може би ще можем да направим крачки напред в разговорите между парламента и съвета и по двата въпроса, и по директивата, и по регламента. Благодаря, ще продължим този дебат през есента, казва председателката. Следващата точка от дневния ред, по нея искам да помоля Едит Бауер да представи проекта доклада за консулската защита за гражданите на Съюза в чужбина. Вече сме разговаряли на 25 април по тази тема. Еди, ти имаш думата. Съвсем накратко. Една минута само за да може да напуснат залата колегите и след това ще продължим. Това ново предложение ще замени стария регламент от 95-та година, Извинете, госпожо Бауър, но моля тихо да се напусне залата. It seems to be as a very, very simple and... Много просто и лесно изглежда всичко, но когато се вгледа човек в подробностите, вижда, че не е толкова лесно и просто. Не бива да забравяме 23-ти член, където се казва, че всеки гражданин на Съюза на територията на трета страна, където държавите, членка на която е гражданин не е представена, има право на защита от дипломатическите или консулски служби, на която идея от другите държави членки. Ето тук е проблема. Която идея държава членка при същите условия, все едно е гражданин на която и да е от тях. Имаме такъв член и, трябва... и така се създава координация и сътрудничество. Това е ключов въпрос. Това означава, че не е възможно да се налагат нови задължения на което и да е държава членка. Протодокладът ни е малко по-различен от предложението на комисията и затова има една основна причина. Има основна разлика между ежедневната консулска защита и консулска защита при криза. Първия случай не бива да се забравя, ще трябва да има възможност да се обърне е, лицето към която и да е консулска служба на държава членка и да получи същото ниво на обслужване, както гражданите на тази държава. Във втория случай, консулска защита при криза, там нещата изглеждат съвсем различно. Това е нова част от регламента. И имайки предвид случилото се при последните кризи и имайки предвид как изглеждат нещата след Лисабонския договор, т.е. това, че имаме СВД, координацията и сътрудничеството са вече в ръцете на делегациите на ЕС. Това бе обсъдено с СВД. Е и дори комисията АФЕТ е съгласна с а, такова едно развитие. Има и проблеми по отношение на финансирането. Има три държави, където 27 държави членки имат своето представителство. Китай, САЩ и Русия. Няма друга трета страна, в която и 27-те държави членки да имат свои представителства. Тоест, първоначалната идея на комисията може да постави огромна тежест на рамената на онези държави членки, които са представени по цял свят. Още една причина има, защо да, да вървим в тази посока. Има един друг законодателен акт, който се подготвя. Механизма за гражданска защита – за съжаление, той няма да бъде обсъден в нашата комисия. Ще бъде обсъден в комисията ЕНВИ, но там също се предвижда един централизиран подход към разрешаване на кризи. Миналия път обсъждахме защита на членовете на семейства на граждани на трети страни. Има грешка в текста. Предложихме от едно от съображенията да се премахне обяснението. Тоест, да премахнем определението на тази категория лица. За съжаление, това, което запазихме в текста, бе премахнато някъде. Най-вероятно службата, която подготвя окончателния текст. Искаме определението на член на семейството да бъде запазена такава, каквато е в Директива 38 от 2004. Това би било добро решение. Финансирането. Трябва да се преразгледа финансирането. И след много дискусии решихме, че е добре да има поверителен фонд, който да бъде създа... извинете, доверителен фонд, който да бъде създаден от държавите членки. Ние се намираме в процес на консултации. А, пък и ролята ни по този законопроект е такава. Имаме консултативна роля – Финансирането на СВД, финансирането от страна на СВД, финансиране от страна на механизма за гражданска защита. Тези решения не могат да бъдат взети от нашата комисия по а, този законодателен акт. Това исках а, да кажа за нашия подход и разликата ни с а, предложението на комисията. Благодаря. Thank you very much. Uh, и аз ви благодаря. Таня Файон ме помоли да резюмирам становището и тя е докладчик в Сянка на социалистите и демократите. Ще го направя. След това още на двама души ще дам думата. Наистина съвсем накратко ще говоря и аз. Е, призовавам и останалите към същото. Таня е удовлетворена от този доклад, както и начина по който е подходено Голямата част от а, дребните разлики са преодоляни и измененията на докладчика са приемливи за нея. Тя ги подкрепя. Обедена е, че делегациите са тези, които на Европейския съюз са тези, които трябва да представляват гражданите, чиято държава няма представителство в съответната страна. Трябва да се създаде такъв доверителен фонд за консулска защита и според нея който би свел до минимум риска от ненужни осложнения. Това трябва да бъде доразвито и в доклада, ще излезе с изменения, тя подкрепя и предложението. Съответните държави членки и техните вебсайтове, както и сайта на европейските институции, трябва да дават информация на гражданите, така че те да бъдат максимално информирани. Записаното в директивата трябва да представлява минимални стандарти, които да бъдат зачитани от всички държави членки. Е, колегата също ще излезе с изменения в този смисъл. Директивата за членовете на семействата на Европейския съюз дава много обща дефиниция на семейството, и тук тя също ще направи изменения, които са в духа на становището на комисията Юри. Да няма ограничения при изпълнение на основните права на гражданите на Европейския съюз. Това бе становището на Таня госпожа Гризбек. Благодаря, госпожо председател. Искам да се извиня от името на Луи Мишел който не може да дойде и той ме помоли като негов говорител да представя неговото мнение за този доклад. Той изказва благодарност на госпожа докладчика за конструктивния дух, с който тя е подходила към работата си с докладчиците в сянка. По време на представянето на тези предложения, той напомня, че комисията отговаря на загрижеността не само на Европейския парламент, но и на гражданите на Европейския съюз, които пътуват в трети страни. Той е в полза на предложението, той настоява защитата, консулната защита да бъде ефективна, ефикасна и добре координирана, за да могат гражданите да, да се пазват напълно от правото си на консулска защита в чужбина. Необходимо е също така да се информират колкото е възможно по-добре гражданите за техните права, като се използват всички средства за съвременни комуникации и съобщения. Констатира, че не се обръща достатъчно внимание на отговорността на представителствата на Европейския съюз. А госпожа Бауер говори за защитата било в ежедневието, било в кризисни ситуации. И по отношение на кризисни ситуации, Луи Мишел споделя предложението, координирането и плановете да се правят съвместно, докато когато става дума за ежедневната работа, това трябва да бъде работа на консулските представители на, на страните членки. според Луи Мишел, предоставянето на консулски правомощия на представителството на Европейския съюз ще ги направи по-видими и ще бъде в духа на общностият подход ще помогне за зачитането на основните права на гражданите. А той препоръчва на представителствата, делегациите на Европейския съюз да бъдат предоставени подобни права за консулска защита. А, това е становището на а, Луи Мишел. Благодаря. Госпожа Латфорд, най-много за две минути, ако обичате. Благодаря. Аз не съм докладчик в сянка, Проявявам интерес към темата. При зверствата в Мумбай, както се спомните, наши собствени колеги бяха оставени на сухо, така да се каже, без консулска защита, без осигурен превоз обратно. Това показа колко неефикасно е консулското сътрудничество между държавите членки тогава и че то трябва да се подобри значително. Много важно е, европейските граждани да могат да получават е, помощ, когато са в тежко положение. Имам един въпрос. Когато слушах Натали и това, което твърдило и Мишел, значи напълно разбирам, че Европейския съюз трябва да играе централна роля със своята дипломатическа служба. Но има ли необходимата квалификация? Натали иска дипломатическата ни служба, службата за външни действия, да се занимава и с консулските въпроси. Но се питам, такива ли са и намеренията на самата дипломатическа служба? Просто трябва да има сигурност да не се окаже, че вменяваме отговорности, които те не могат да изпълняват. Най-важно е горещата ли информация по интернет страниците, пътуващи за дадена страна, да могат да видят какво е положението, дали страната, която им е издала паспорт, има представителство там или не, и ако не, какъв е резервния план при спешни случаи. Това е много важно. И трябва да има първа точка за контакт. От това се нуждаят хората. Въпросът има и финансови измерения. Знаем за това. Държавите членки с най-добра консулска мрежа ще се окаже, че трябва да поемат бремето на други държави, които нямат толкова добре развита мрежа. Даже нямат и стимул да развиват своята мрежа, защото другите ще им изпълняват работата. Та ме притеснява каква ще е реакцията на съвета. Господин Бронс и господин Кирхоп, с това приключваме и минаваме към следващата точка. Максимум по две минути на изказване. Политиката ни съветва да не се задава въпрос, ако човек не разполага с отговора. Все пак аз нямам отговор на този въпрос. Питам се, има ли опасност да приемем законодателство за нещо, което вече си е прета практика, особено при спешни случаи на живот и смърт. Има ли консулства, които да отпращат хора, които наистина са в тежко положение? Това е въпросът. Благодаря, господин Киркоп. Говоря от името на колегата Андрю Макентай, който е докладчик в Сянка по въпроса за консерваторите и реформаторите. Доколкото разбирам, нашите действия почиват на желанието да има по-голяма яснота при кризисните ситуации, да имаме договорености в това отношение – това е важен въпрос, който каса европейските граждани. Те не винаги могат да получат помощ от дипломатическите служби на своята собствена държава членка. Затова е много важно да се засили сътрудничеството между конското и служби от държавите членки. Трябва да се дава повече информация на европейските граждани, да има повече информация за местата, където отиват, какви са проблемите и средствата за защита, които те сами могат да реализират, без да преминават през дипломатическа помощ. Обединеното кралство определено не иска да се създават много нови посолства, при условие, че вече имаме добри посолства, които, са, които действат. Но най-важно е наистина да се уредят кризисните ситуации, които могат да засегнат граждани от която и да е държава член. Благодаря, госпожа Бауер, докладчика. Моля да вземете отношение по зададените въпроси. Благодаря за изказванията. Повдигнати бяха някои въпроси. Искам да ви уверя, че водихме надълго и на широки дискусии с различни заинтересовани страни които имат и различни становища по въпроса. Проведохме задълбочина, обстойна дискусия с представителите на дипломатическата служба на Европейския съюз. Службата за външни действия, разбира се, не изпълнява ежедневна консулска дейност, защото тя не е пригодна да изпълнява това. А искам и да ви припомня член 23. Там няма правно основание да се извършва ежедневна консулска дейност от страна на дипломатическата служба на Европейския съюз. Най-разумното е, на фон на това, че имаме широка мрежа от делегации на държави членки, даже има вероятност в бъдеще дипломатическата служба да изпълнява и консулски дейности. На този факт, тъй като имаме делегации в държавите членки, при кризисни ситуации е хубаво те да отговарят за координацията. Аз имам усещане, че те са подготвени за тази цел. Дават си сметка, че тази задача е в техния ресор. И на следващо място финансирането. Разбира се, трябва да се отделя паричен ресурс за тази цел, но пак оставам с впечатлението, че проблема може да бъде решен. Що се отнася до горещите линии, предлагаме да имаме общо европейска гореща линия за подобни ситуации. Имаме повече горещи линии, някои от тях работят, други не, но при кризисна ситуация може би е хубаво да има някаква подобна линия. Има един специален интернет сайт, който работи все още в домейна на комисията, където се дава информация за консулските служби. Струва ми се, това бяха въпросите, които се зададоха до сега. Искам да благодаря на докладчите в Сянка за готовността да обсъждат проблемите, за доброто сътрудничество. Обедена съм, че ще продължим да действаме по този начин и очаквам представянето на изменения. Крайният срок за изменение е петък, 20 юли, казва председателката. Почти всички ще са в отпуска, но това е крайният срок. До края на деня. Благодаря. Господин а, а, Мансервизи чака отвън а, да дойде да ни информира за преговорите относно споразумението за обратно приемане.